Следващата точка от дневния ред е изявление от комисията и съвета за срещата на върха между Европейския съюз и Русия. Ще дам думата направо на господин Венизелос от името на съвет. Благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати. Председателството на съвета е председателство, което не винаги участва в срещите на върха на Европейския си останалите държави. Ние обаче с удоволствие поехме ангажимента да ви информираме за това, което се обсъди миналата седмица. Тази среща се състоя в един критичен момент, имайки предвид положението в Украина. Бяха обсъдени множество въпроси, които са основополагащи в отношенията ни с Русия. Ние искаме да се случат някои неща, които да върнат нашите отношения в нормалното им състояние. Това са неща, които касаят нашето различно отношение към положението в Украина и източното партньорство, но също така са свързани и с външно-търговски теми. В рамките на Световната търговска организация Русия пое ангажименти, пое ангажименти във връзка с пазването на човешките гражданските права, задължения, които трябва да се спазват. В този дух и по тези теми протече дискусията с господин Лавров и останалите представители на руското правителство. Диалога беше честен и открит. На срещата на върх откритостта и честността на диалога се запазиха. Особено високо оценихме готовността на Русия да участва в такава дискусия. Русия е готова да признае, че е, сме изправени пред предизвикателства и е в интереси на двете страни да продължат по най-конструктивен начин дискусията. Комисаря Фюле е, пое много е, направи много усилия по отношение на източното партньорство. Той ще ви разкаже за това. От своя страна аз ще подчета, че и на двете страни е ясно, че имат нужда една от друга. Европейския съюз е най-големият търговски партньор на а, Русия. 54 от износа на Русия а, е за а, а, Европа. Е, Европа е третия по големина търговски партньор на Русия след Съединените щати и Китай. Е, е, Русия и Европейския съюз трябва да работят заедно, за да се запази единството на континента. И двете страни по време на срещата на върха а, а, говориха за доброто сътрудничество а, по отношение на атомната програма на а, Иран. В а, рамките на разговорите Е3 плюс 3, благодарение на ангажираността на Кети Аштън, беше намерено решение за а, Иран. За да може това решение положително да повлияе на бъдещето, е необходимо тясно сътрудничество между Европейския съюз и Русия. На други две конференции също работихме заедно с Русия. Европейския съюз предостави хуманитарна помощ на Сирия и това стана ясно по време на конференцията в Монтрокати Аштън заяви, че ще подкрепи инициативата на ам, Обединените нации в това отношение. Сега положението в Украина. Това не беше е, единствената тема на разговорите. Русия предложи тристранен разговор между е, Европейския съюз, Украина и Русия. Европейския съюз не се съгласи, защото двустранните разговори трябва да се водят между две държави. В рамките на източното партньорство и разговорите за сключване на споразумение за свободна търговия трябва да се водят двустранни дискусии между експертите на двете страни. Пак подчертава, може да продължи конструктивния диалог между Европа и Русия за бъдеще, който да подобри разбирането на двете страни една от друга. На 3 юни предстоят такива разговори в Сочи. Предстои приемане на обща декларация за борба с тероризма. Ние още веднъж потвърдихме нашето желание за сътрудничество а, при борба с а, терористичната заплаха, при спазване на правилата на правовата държава и човешките права. Уважаеми а, депутати, а, никой не очакваше тази среща на върха да бъде а, лесна, но от страна на Европейския съюз водихме много открити разговори. Мисля, че Русия ни отговори със същото. Имаме всички шансове да нормализираме отношенията си. Много са темите, по които можем да работим заедно. Европейския съюз и Русия имат много силен интерес към това сътрудничество. Това не дава възможност, когато е необходимо, да си говорим честно и открито.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 благодаря ви за тази възможност да говоря пред вас за втората среща на върха с Русия, която се проведе на 28 януари в Брюксел. Тази среща на върха беше кръговратен момент в отношенията между Европейския съюз и Русия. Председателя Ван Ромпой и председателя Баросо бяха категорични, че това не може да бъде една традиционна среща. Вместо това те искаха да се проведат честна, открита дискусия, която да бъде насочена към стратегическото партньорство. Срещата на върха се проведе в рамките на среща в ограничен кръг. Имаше обяд, в който участваха върховния представител на Европейския съюз госпожа Аштън и външния министр Лавров. Имаше и пресконференция. Три основни точки бяха разгледани. Първо, Натиска на Русия върху източните ни партньори е неприемлив. Нашите общи съседи трябва да бъдат свободни да решават какви, в какви политически и економически споразумения биха искали да влизат. Европейския съюз каза категорично на Русия, че трябва да спазва избора на партньорите и да не се намесва, като подпише споразумението за асоцииране с Грузия и Република Молдова тази година. Второ, след присъединяването на Русия към Световната търговска организация през август 2012, Русия не изпълнява на необходимото ниво ангажиментите си. Установени са голям брой протекционистични търговски мерки, които накърняват интересите на европейския бизнес. Русия по-настоящем е световен лидер в това отношение. Заедно с Митническия съюз Русия отговаря за една трета от протекционистичните мерки, е, прилагани през 2013 година и за една пета от тези мерки, които се е, прилагат по-настоящем. На трето място има много други ангажименти, които не спазва Русия, включително в областта на човешките права за да може да се възползва и да се развие нашето стратегическо партньорство, е необходимо да изградим повече доверие помежду ни, а това може да се случи само като спазваме съответните си ангажименти. Русия е готова да се ангажира в открита и конструктивна дискусия в това отношение. Русия, Русия извинете, а, говори за своите безпокойства а, по отношение на електроенергията. Президента Путин заяви, че Русия няма принципен проблем с източното партньорство и каза, че някои от економическите ни опасения са спорни. Той се съгласи на двустранно равнище да отговори на някои от въпросите, свързани с Украина и а, да се разгледат някои от аргументите, които потенциално могат отрицателно да се отразят на руската економика. Ще има а, възможност за ново споразумение между Европейския съюз и Русия. Надяваме се, че ще можем отново да лансираме а, преговорите в рамките на следващата среща на върха през юни. Ако разбира се, имаме достатъчно почва за някакво споразумение. Украина, Сирия и Иран също бяха обсъдени. Имаше съвместно становище в областта на борбата с тероризма. Благодаря за вашето внимание. Благодаря ви. Сега представителите на групите от НП господин Брок. Господин председател на съвета, господин комисар, нека в началото да кажа следното. Докато страните членки на Европейския съюз не говорят с един глас по отношение на политиката към Русия, винаги ще губим в тази игра. Виждаме го и а, във връзка с Украина. Мисля, че на преварата на страните членки да стигнат първи до Москва, защото смятат, че по този начин ще облагодателстват своята енергийна политика, не допринася за общото дейност. Отношението към Русия трябва да бъде положително. Нашите отношения са общи. Русия също има общи интереси с нас. Мисля, че а, ако Русия има добро економическо развитие, а не просто продава а, подземните си а, богатства, а, ще има добро бъдеще. Добро бъдеще тогава ще имат и нашите двустранни отношения. Всичко това означава, че ако искаме нашето стратегическо партньорство да напредне, ще трябва да сключим ново споразумение за партньорство, а за целта е, Русия трябва да, да започне да се държи подобаващо което означава, че независимите държави трябва да могат да вземат а, а, самостоятелни решения, а не решенията за тях да се взимат в Брюксел, Берлин а, или Москва. Казвам това, а, имайки предвид а, Украина, Молдава, Приднестровието, Армения. Това са все държави, върху които се оказва на, а, а, натиск. Натиск, който е неприемлив и не може да бъде част от добросъседските отношения отношение. Русия трябва да може да признава суверенните държави, да не ги дискриминира, да спазва човешките права, да позволява съществуването на политическа опозиция. Ако всичко това е на лице, нашите отношения ще бъдат чудесни. Ние обаче сме далеч от всичко това. Сочи, до Сочи ние ще можем не само да си поемем дъх, но и да помислим как да тръгнем в желаната посока. Благодаря. Благодаря за социалистите и демократите Либор Ручек. Президенте, министър, комисионер, it's been already... Уважаеми господин комисар, вече казахме, че имаме общи интереси с Русия. Съседи сме, Русия в съвета за сигурност. Знаем какво е положението в Сирия, в Афганистан, в Иран. Ядрения въпрос ни показва, че е нужно да си сътрудничим. По тази причина искаме стратегическо партньорство. Бихме искали да изградим единно економическо пространство. Но както вече бе казано, от години се опитваме да вкараме Русия в Световната търговска организация. Една година след като Русия вече е член, виждаме, че тя не изпълнява ангажиментите си. Обръщаме се към политиката на добросъседство и виждаме, че Русия упражнява натиск върху общите ни съседи. Така че напълно правилно сте посочили на срещата на върха всички тези въпроси. Казали сте да, искаме сътрудничество с Русия, искаме да бъдем стратегически партньори Искаме да се движим а, напред към ново споразумение между ЕСА и Русия, но това трябва да се случи на базата на взаимно доверие. Първо, Русия трябва да се придържа към ангажиментите си и да спазва споразуменията, които е подписала. И оттам нататък вече можем да говорим. Да, положението е много трудно, но трябва да бъдем твърди. Същевременно не трябва да забравяме основната ни цел, а тя е стратегическо партньорство с Русия. Благодаря. Благодаря. От името на АОД, госпожа Ожоланд. Госпожо председател, господин комисар, аз мога да бъда много кратка. Отношенията между Европейския съюз и Русия не са добри. Това е, е всичко. За съжаление, отношението ни с Русия загубиха голяма част от е, е, своя потенциал. Е, Продължаващото нарушаване на човешките права и недемократичния натиск върху нашите източни партньори и нарушаването на а, е, е, условията в Световната търговска е, организация пречат на подобряването на положението. Заради това състояние на нашите отношения, срещата на върха беше с променен формат. Беше избрана среща при затворени врати. Има редица проблеми, които трябва да бъдат назовани и обсъдени. Надявам се комисията и съвета да продължат да следват същата последователна линия. Не бива да вярваме, че Русия ще се намеса в конфликта в Украина. Трябва да се вслушаме в гласа на народа в Украина, Грузия и така нататък. Те се опасяват от това, което ще се случи след Олимпийските игри в Сочи. Трябва колкото е възможно по-скоро да подпишем споразумение за асоцииране с Грузия, Молдова, Украина и така нататък. За зелените, господин Шулц, за една минута. Господин комисар, уважаеми колеги, срещата на върха беше кратка. И нашата резолюция е много дълга в този смисъл и съдържа много точки, които сме изяснявали многократно и подробно на други а, места. От а, доста време насам тъпчем а, на място а, и ако имаме да си кажем толкова малко, няма нужда да правим две срещи на върха през годината. Имаме нужда от стратегическо партньорство с Русия, но нямаме такова. Единството положително тази среща на върха, което виждам, е това, че Путин предложи да се водят преговори за ново споразумение за свободна търговия и партньорство, защото през изминалата година тъпкахме на едно място място. Путин иска свободна търговска зона от Лисабон до Владивосток и ние не знаем защо той блокира създаването на свободна търговска зона от Лисабон до Киев. Благодаря за екаре господин Мигалски. Две минути. Дякую, пани председател, пани комисажу. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, Факт е, че вместо два дни срещата продължи 3 часа. И това е красноречиво а, за отношенията между Европейския съюз и Русия. И тук идва лошата новина. Доста конфликтни моменти имаше с Сирия, човешките права, проблеми, които и вие изтъкнахте. И резолюцията, която обсъждаме днес, не отчита в достатъчна степен тези проблеми. Радвам се, че някои елементи все пак присъстват. Например, осъждаме а, третирането на руската зона на влияние третирането на държавите от източното партньорство като държави в традиционно руско влияние. Добре е да приканим Русия да отвори архивите си. Това е много важно за, също така и за държавите, които бяха окупирани от Съветския съюз. Само така ще оправим нещата за тези държави. Важно е също така да приканим Русия да се въздържа от използването на енергодоставките като оръжие. Защото Русия използва доставките на енергия като оръжие. Ние сме против економическите санкции и в текста липсва това, което упомена и комисаря. Има проблем с някои а, работни групи, които трябва да наблюдават отношенията между Европейския съюз и държавите от източното партньорство. Това е допълнително своеволие. Не виждам никакъв смисъл в това. Виждам комисаря, който кима с глава и би ми било интересно да ми отговорите. Друг важен момент игрите в Сочи. Какво ще кажете за политически бойкот? Не трябва да позволяваме на Путин да рекламира режима си чрез това спортно събитие. Благодаря. Сега за Гуе Шулц. Госпожо председател, господин председател на съвета, господин комисар, председателя на комисията Бара, Барозо цитира Достоевски и поиска е, взаимно доверие то обаче в дух на самокритичност трябва да признае, че логиката на настоящите отношения с Русия по-скоро почива на принципа око за око, зъб за зъб. Доскоро по отношение на съдържанието, сега и като формат. До последната среща на върха продължи колкото престоя на летището между два а, полета. На, тези, на тази среща на върха не се обсъдиха много неща. Не се каза нито една дума за отворените въпроси. Не се каза нито една дума за това, че отново се отправят заплаха, изграждат се защитни е, щитове е, и е, ракети. Един коментар на BBC след срещата каза, че, каза, че срещата е била като куфър без дръжка, който не можеш да отнесеш никъде. Явно са ни свършили идеите за взаимни интереси, както каза току-що господин а, а, Брок. И за да останем при Достоевски, в брата Кармазови, а, той пише, че един реалист не вярва в чудеса, освен ако не е вярващ. Следователно, чудесата трябва да бъдат създавани. Искам да приканя съвета и комисията до следващата среща на, на върха да изготвят пътна карта с конкретни стъпки. Благодаря за независимите господин Стадлер една минута. президент, Госпожо председател, тази среща показа едно нещо, което става ясно през измините седмици и месеци. Политиката на Европейския съюз спрямо Русия колосално се е провали. Обещавахме на Армения най-различни неща, нищо конкретно, провалихме се, защото те членуват в Търговския съюз. Днес имахме сред нас арменски парламентаристи. Ние питахме какви, какъв натиск ви упражниха, той каза, никакъв натиск не ни беше а, е, е, упражнени, направени бяха конкретни предложения. Европейския съюз никога нищо конкретно ни, не ни е, е предлагал. Русия ни направи тия предложения за половин час. Европейския съюз от години нищо не ни предлага. И понеже се говори за силен на Европейския съюз, защо не показваме силите? Защо в случая Тимошенко направихме държавна криза? И, и а, украинците в крайна сметка се питат за какво преговаряме с този съюз, след като не знаем как ще си вържим следващия бюджет, а, а Русия само за няколко часа ни предложи 15 милиарда. Така че по политиката на Европейския съюз на използване на определени държави срещу Русия се провали. Крайно време е да започнем да виждаме в Русия партньор, а не противник. Господин Стадлер, приемате ли синя карта? Eh, Колега Штадлер, Познавам позицията на вашата партия и тя изобщо не ми харесва австрийската десница знаем, че иска да изнася европейски пари в източна Европа без да постави услови. А, това ли си представите, което току-що казахте? Колеги Лапсов е фара Колега Ламсдорф, очаквах вашия въпрос. Е, ще ви цитирам. Вие самия говорите за колосалния провал на европейската политика спрямо Русия. Съгласен съм е, с вас, но от самото е, начало е ясно, че никой не е готов да извади пари. Защо тогава използваме определени държави срещу Русия? Защо го правим след като от самото начало знаем, че не можем да си позволим да предложим а, нещо? А, много по-разумно е да видим какво можем да направим, да потърсим в Русия партньора, а не врага. Грация. Onorevole Oman Госпожа Омен Ройтер. Dat is al door een paar mensen gezegd. De EU-Rusland-top die nam voor... Благодаря ви, господин председател. Срещата на върха С Русия показа колко от студени са отношенията между а, двете страни. Вчера разписахме много препоръки в резолюцията. Ако те се последват, би било по-добре, защото ще говорим всички в един глас. Виждаме какво се случи с търговските ограничения на Русия. Човешките права не се спазват. Да не говорим за правата на хомосексуалистите и Сочи. Не съм обнадеждена от резултатите на срещата на върха, но да, действително Русия е един от най-важните партньори на Европейския съюз, не само на Европейския съюз, но на региона като цяло. Русия е важен партньор и с оглед на политиката ни на добро съседство. Добрите отношения с Русия са добре за нас, добре ще се отразят и на съседите ни. Казахме вече, че трябва да бъдем по-твърди, но трябва да водим и открит диалог. Трябва да говорим заедно за проблемите си, за да можем да помислим как да а, открием и съвместни решения. Благодаря ви. Господин Флекенштайн, минута и половина. Eh, Госпожо председател, Стратегическото партньорство се дефинира като партньорство с общи цели и общи отговорности. В тези три часа на срещата на върха стана ясно колко е необходимо и двете страни да разговарят за своите общи цели, да ги търсят, ако такива няма, и да говорят за общата си отговорност. Беше ми малко малко това, което се каза от една страна. От друга страна, обаче, стана ясно, че с нашия договор за сътрудничество можем да задвижим много неща, ако има воля. В нашите разговори за а, източните ни съседи може да изясним а, неясните теми. За съжаление, на тази среща не се говори за а, а, визите. в други ден започват Олимпийските игри в Сочи. Много се радвам, че на игрите ще се срещнат няколко стотин хиляди млади хора. Надявам се да прекарат добре единственото, което можем да ги посъветваме е да говорят с младите хора в Русия, да им разказват как е при нас, да им разказват как работят нашите неправителствите, светлените организации, какви са отношенията към гейовете и лесбийките в Европа. И ако младите хора на Олимпийските игри проведат тези разговори, ще постигнат много повече, отколкото ще постигнем ние с резолюцията, която ще приемем утре. Благодаря е, колегата Ламсдорф. Благодаря ви, госпожо председател. На руски правителство се казва правителство. Но в е, е, разговорния е, език никой не ползва думата правителство, всички говорят за правителството като за власт. Това е разбирането е, за, за, за, за правителство в Русия. Става дума за власт. Срещата на върха не беше никакъв връх, това беше едно слизане от е, върха. Ние, ние не говорим за стратегическо партньорство с е, е е, Русия. А, напротив, ние сме стратегически конкурент на Русия. А, в определени, по определени теми има сътрудничество, енергията и така нататък, но както каза колегата в Лекенштайн, къде са общите ценности, къде са общите цели на едно стратегическо партньорство? Няма такива. А, и това става много ясно на, а, с пример на Украина. Трябва много трезво да подходим към въпроса. Трябва трезво да говорим с а, руснаците. Трябва а, ясно да кажем, че не можем да предложим на Русия членство, но трябва да предложим статукво, от което всички да могат да спечелят по нещо. Да насърчаваме човешките права, вътрешната политика, економическо сътрудничество а, и ред такива цели, които могат да се част от е, стратегическо партньорство. Днес обаче сме далеч от стратегическото партньорство. Русия е а, е, а, е, власт, която иска да запази статуквото в Преднестровието и, и навсякъде друга. ни искаме евроатлантическа интеграция. Няма да можем да се срещнем без трез диалог по същество. Grazie, onorevole Piotrowski, un minuto. Господин Петровски. w przedłożonej przez naszą grupę europejskiej. Благодаря ви. В проекто резолюцията на ЕКАРЕ за срещата на върха е с Русия, в точка първа виждаме, че срещата на върха е била съкратена, което а, показва какво голямо предизвикателство стои пред нашето сътрудничество. А, Русия блокира участието на Украина в партньорството. Е, веднага след срещата на върха Русия заяви, че ще спре да внася свинско месо от държавите членки на Европейския съюз. Бих искал да попитам комисията и върховния представител какво възнамеряват да направят. Каква, какъв ще бъде отговора ви? Защото до тук бяхме изключително пасивни и това е резултат от нашата пасивност. Благодаря ви, господин Хокмарк. Um, Госпожо председател, първо Русия трябва да отвори архивите си, включено тези от Даленберг, защото това е много важна част от европейската история. На второ място, Русия няма да може да играе пълната си роля в Европа, роля на европейски партньор, ако не действа като такъв. Това, разбира се, се отразява и на съседите ни. Това означава, че а, трябва Русия да ограничи възможностите си за действия в Европа, но ще се възползва от нашата взаимозависимост. Взаимозависимостта не е нещо отрицателно, това е възможност. Възможност за търговия, за свободно движение на знанието а, и на всички други аспекти от нашето сътрудничество. За да можем да стигнем до някъде, трябва да бъдем твърди. Русия трябва да приеме, че нейните съседи са суверенни държави. Тя трябва да приеме правото на гражданите да се изразяват свободно и Русия трябва да действа като наш партньор. Председателката, приемате ли синя карта? Разбира се. Благодаря, госпожо председател. Искам да попитам колегата Хъкмарк. Следното. Енергийната харта и преговорите в Световната търговска организация показаха, че двете страни биха могли много да спечелят, ако отношенията им са добри. Какво мислите за разликите в цените на енергията в Русия, Украина, Европа? Може ли за в бъдеще партньорството да бъде успешно на този фон? Госпожо председател, благодаря за този въпрос. Мисля, че Русия трябва да приеме всички правила на Световната търговска организация трябва да бъде открита и по отношение на енергийната си политика. Докато Русия използва енергийната си политика като средство за влияние върху останали държави и нации, за да подкопава демокрацията в тези държави, докато продължава да го прави, няма да се възползва от пълния потенциал на ресурсите, които използват не тези, които имат не тези държави, а които имаме ние в Европа. Русия трябва да спазва правилата и а, да спре да налага санкции на другите държави. Благодаря ви. Господин Кашман. Благодаря, госпожо председател. Аз ще се спра върху нарушаването на човешко, човешките права в Русия. Това е не е приемливо. Неприемливо е насилие срещу геовете, лесбийките, транссексуалните в Сочи. заклеймявам компании като Макдоналдс, Кока-Кола и Виза, защото те подкрепят и спонсорират а, игрите. Ще започна с виза. Не от мое име. Мистер Кашман, there is a blue card. Господин Кашман, има синя карта за вас. Дякую много за przyjęcie e, e, blue card. я też попирам. благодаря ви че приехте въпроса. Подкрепям политическия бойкот на игрите в Сочи. Но бях изненадан от аргументите, които изтъкнахте. Тази сутрин, когато нашата политическа група критикуваше един от председателите за начина по който а, води а, работата, а, не бяхте съгласен. Казахте, че тя а, била нападната, защото е жена. Сега говорите за правата на групата ЛГБТИ. А, и, а, а това са все неща, които са също толкова важни. Uh, i accept the honourable uh, member's uh, question but actually it is a statement. Това всъщност не беше въпрос, това беше е, изявление. Е, да спра да говоря за сексуалната дискриминация. Никога няма да спра да говоря за а, е, дискриминацията. Никога няма да позволя тиранията на мнозинството да властва над мълцинствата. А, уважаеми колеги, ви идвате от държави, страдали години наред от потисничеството на Съветския а, а, съюз в условията на цивилизована демокрация. Аз никога няма да спра да говоря срещу дискриминацията. Господин Войчеховски за една минута. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Благодаря ви, госпожо председател. При отношенията ЕС-Русия не трябва да забравяме това, което се случи на 10 април 2011 Смоленкс, Смоленкс когато а, полския президент се разби а, с, с самолета, в който пътуваше и загина. Тази катастрофа не бе внимателно разследвана. Разследването продължава да тече и въпреки многократните молби на Полша, руските власти отказват да е, предоставят на Полша черната котия от самолета. А ние се нуждаем от тази черна котия, за да разберем какви бяха причините за катастрофата. Защо Русия отказва да върне черната котия от самолета. Тя разполагаше с почти 4 години за щателно разследване. Ние продължаваме да изискваме а, черната котия. Тя трябва да, бърне, да бъде, извинете, върната в Польша, за да може да разкрием а, какво точно се случи тогава. Благодаря. Онореволе Джаннаку, у минуто. Благодаря, госпожо председател. Отношението между Европейския съюз и Русия не са добри, това е ясно. И това е видно не само в е, кратката продължителност за срещата на върха. Е, има проблеми, свързани с правата на човека, но е, знаем и, че какво показва близкото минало. Ако не сте с мен, значи сте против мен. И а, ние всъщност имаме по-дълга история на демокрации и сме склонни да сътрудничим. А, ние трябва да полагаме повече усилия в тази посока. Ако смятаме, че е приемливо САЩ да играят ролята на публичен представител на Запада или пък Германия да играе сходна роля. Ние е, трябва да следваме политика на Европейския съюз, а не на държава членка. Благодаря. Господин Табайди, една минута tisztelt képviselőtársaim! kampány van európában de jó lenne. E- уважаеми колеги е, депутати трябва да не губим реалната си е, преценка за е, нещата. А, няма никакъв смисъл да се започва нова студена война с Русия. Съгласен съм с всички критични мнения, изказани до този момент, но бъдещето не е възможно без Русия. Не можем да не пренебрегнем геополитическите а, а, дадености. Стратегическото партньорство, което господин Брок и господин Ламсдорф а, а, критикуваха без да се прави е нещо, което задължително трябва да се случи. Представителите на Европейския съюз трябва да седат на една маса с представители на Русия и опозиционните партии в е, Украина. Не, не можем да гледаме как се разпада една огромна държава в непосредствено съседство с Европейския съюз. Думата има господин Милан Мон. Благодаря, госпожо председател. Приветствам тази среща на върха. Независимо от противоречията, Европейския съюз не може да пренебрегва тази държава, с която има толкова тесни връзки, макар и проблемни. Русия е действащ фактор в световно е, нище. И е, предложенията в рамките на източното партньорство е, и предложенията на Русия не трябва само да се говори за сфери на влияние. Русия трябва да зачита своите съседи. Не трябва да се създава нова сфера на влияние. И Наистина, благодарение на тази среща се засилва нашето сътрудничество в борбата с тероризма. Но отношенията ни с Русия трябва да бъдат отношения на асоцииране, на взаимно действие, е, особено с оглед на сегашната е, ситуация. Трябва да се опираме на общи цели и ценности. За съжаление, все още сме далеч от това. Благодаря. Сариус Волски за една минута. Благодаря, госпожо председател. Русия изведнъж поставя под въпрос програмата за източно партньорство на Европейския съюз. Доста конфликтни и двустранни моменти има също така. Русия не може да действа против ценностите на Европейския съюз и в същото време да се възползва от статута си на член на източното партньорство. Така че въпросът е дали Русия продължава да е стратегически партньор при положение, че нямаме общи ценности и общи цели. Срещата на върха беше диалог между глухи, защото Русия упражни натиск върху Украина по отношение на подписването на споразумението за асоцииране с Европейския съюз. Ясно беше, че Русия има отрицателни възгледи за източното партньорство и европейския избор. Русия трябва да се въздържа от намеса във вътрешните работи на суверенната Украина, не трябва да се прилагат каквито, да се прилага какъвто и да е натиск. Русия насър... наруши меморандума за сигурност на Украина във връзка с извеждането от експлоатация на ядрените централа в Украина. За това трябва да намерим някакво решение. Ако не го направим, може да развалим духа и на игрите в Сочи. Благодаря. Грация, онореволи Нитрас. Un минуто. Господин Нитрас за една минута. Благодаря, госпожо председател. Трудно е да се оцени положително изминалата среща. Аз не споделям мнението на господин Барозо, който каза, че е, в отношенията има положителна е, инерция. Срещата на върха с НАТО тази среща на върха също не засегне редица важни въпроси, като например газопроводите, Северен, Южен поток и така нататък. Последното ембарго за внос на свинско месо от Европейски е, е, съюз е, е друг пример преди 6 месеца Русия наложи забрана за внос на живи животни и мляко и месо. Това е един вид търговска война срещу Европейския съюз. А пък на нас дори ни хареса изказването на Путин за това, че а, Русия не разбира усилията на Европейския съюз в Украина, защото Русия не изпраща свои представители в Гърция, Кипър или на други е, места. Грация. Благодаря. Госпожа Нейнски. Уважаеми дами и господа, уважаеми господин комисар! срещата на върха между европейския съюз и русия изпрати едно важно послание а именно че нашите взаимоотношения и интереси както каза и председателят на европейската комисия барозу са твърде важни за да не обръщаме внимание на нашите различия а тези различия най общо се свеждат до необходимостта от зачитане на принципа на върховенството на закона и фундаменталните човешки свободи стратегическото партньорство между европейския съюз и русия трябва да изключи манталитета на блоковото мислене и трябва да зачита правото на партньорите да бъдат свободни да избират пътя си. за българя като страна членка на европейския съюз е от ключово значение прилагането на общата европейска енергийна политика която ще отнеме възможността русия да упражнява икономически и политически натиск посредством енергийните проекти в тази обща европейска енергийна политика българия вижда важен инструмент за гарантиране на националните си интереси и същевременно възможност за освобождаването на двустранните й отношения с русия от исторически наслоявания. благодаря ви. Bene, ci sono numerose richieste di catch di AI, quindi... Благодаря ви. И така, спонтанни изказвания, господин Стилер. Благодаря, госпожо председател. Отношенията с Русия винаги са били и ще останат от ключово значение за сигурността в Европа. Европейския съюз е първият търговски партньор на Русия. Русия е нашият трети търговски партньор. Това показва, че както в това отношение, така и в други, като например борбата с тероризма, отношенията ни са много важни. За първи път руските трупи заедно с нашите войски и НАТО проведоха съвместна операция – но случилото се а, с Украина ни показва, че Русия е готова да засили позицията си в ущърп на отношенията си с Европейския съюз. Русия се намесва във вътрешните работи на Украина. Решението на това е обща, единна европейска политика, а, която да не бъде на всяка цена запазване на отношенията с Москва. Благодаря. Благодаря ви. Господин Кенан. Like Бих искал да напомня това, което каза Елмар Брок. до момента, до който страните членки не успяват да намерят общ подход към Русия, отношенията ще са обречени на провал. Лидерите от Кремл считат Европейския съюз за стратегически конкурент. Режима на Путин е подчинен на принципите на корупцията, тоталитаризма и дискриминацията, с което не споделя ценностите на Европейския съюз. Така че отношенията между Европейския съюз и Русия не почиват на споделени общи ценности. Първото условие на Европейския съюз прямо Русия трябва да бъде Русия да изпълни определени изисквания и трябва да отправи силни послания. а, и трябва да откаже да издава визи на онези, които са отговорни за репресиите и корупцията. Очаквам скорошни действия. Благодаря. Господин Кукан. Дякуем, пани председаюца. Благодаря ви, господин председател. Започващите игри в Сочи добър повод да обсъдим двустранните отношения с Русия. Отношенията ни с Русия не са особено добри днес, защото Русия се намесва в вътрешните работи на някои държави, не спазва човешките права. Натиска, който упражнява Москва върху съседите си е неприемлив. Този натиск ни напомня неоколонали... неоколониализма. Ние сме стратегически партньори, но имаме различни становища по много съществени въпроси, като например Украина и човешките права. Отговора ни на случващото се в Русия не трябва да бъде повлиян от игрите в Сочи. Напротив, сега е точният момент да бъдем по-предпазливи и да говорим на ясен и висок глас за това, което се случва. Благодаря. Господин Рубик. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин председател на съвета, мисля, че е време да изиграем силните карти на Европейския съюз. Време е да започнем да говорим един с друг, да преговаряме един с друг и да допринесем за създаването на ситуация, в която всички да спечелят. Знаем, че в международен план с санкции не може да се постигне кой знае какво. Санкциите засягат най-вече бедната част от населението, така че трябва да се избере друг подход. Затова аз смятам, че отношенията между Русия и Иран са от а, е, специално важно значение а, е, за нас. А, е, ние, европейците, а, а, не трябва да подхождаме с санкции, а да дадем добър пример, започвайки диалог. Госпожа Неведалова. Важни колегове, мислим си, Благодаря ви. Уважаеми колеги, не мисля, че някой днес се съмнява, че партньорството ни с Русия трябва да се гради на взаимното доверие. Не поставям под въпрос факта, че Русия не винаги се придържа към ангажиментите си, това може би до някъде се дължи и на наша грешка, защото с цялата си арогантност считаме, че всичко просто е така трябва да е наред. След срещата на а, върха а, бяхме разочаровани и всеки един от нас а, има собствена позиция за това, което се случи. Преждевременното приключване на срещата на върха беше посрещнато от Русия с усмивка – след студената война ми се струва, че сега настъпва ледена ера в отношенията ни, защото те стават все по-студени и по-студени. А по отношение на Олимпийските игри в Сочи, струва ми се, че Олимпийските игри са спортно мероприятие, а не политическо хората са направили много жертви и много години са чакали да стигнат до тези игри. Не виждам какво ще спечелим, ако не отидем по политически причини. Хората са там, тренирали са дълго и представляват своята държава. Благодаря, госпожа Кромберг. Thank you, Chairman. Europe without devices. Благодаря, госпожо председател. Стратегическото партньорство постепенно се превръща в стратегическо търпение. Отношенията между държавите не работят добре. Доставям на страна гражданското общество. Знам какви са проблемите там, но ако искаме стабилно стратегическо партньорство за в бъдеще, трябва да работим с младите хора, с гражданското общество на Русия. Трябва да обменяме студенти, млади хора и така нататък, ако искаме партньорството да има бъдеще, Европа има инструменти за всичко това. Стивенсон. Господин Стивенсън. Much, Благодаря ви, госпожо председател. Владимир Путин се яви по телевизията като се опитваше да се представи като любител на животните. И същевременно по улиците на Сочи хиляди бездомни кучета бяха избити тази седмица и той много добре го знае. Тези безпомощни животни бяха избити заради Олимпийските игри. Той не само нарушава човешките права, той злоупотребява и с правата на животните. Ако иска по-нататъчна интеграция и по-нататъчно сътрудничество с Европейския съюз, трябва да а, види, че ние в Лисабонския договор защитаваме и правата на животните. Благодаря. Следващият. Благодаря, господин председател. Независимо от е, интересните и прекрасни церемонии, игрите в Сочи ще се запомнат с това, че са стъпили на хомофобия, дискриминация и експлоатация. Е, групата ЛГБТИ продължават е, да бъдат потискани. Продължава да съществува климат на омраза и, крим, и криминални гангове могат, криминални групи могат да отвличат, експлуатират хора. Десетки хиляди работници са били експлуатирани, паспортите им са били конфискувани, те са работили безкрайно часове на дни за нищожни заплати. Същевременно са изселени цели десетки хиляди семейства, за да могат да бъдат построени олимпийски съоръжения. Така че ни всички трябва да направим, защото тези неща да бъдат, е, да станат всеобщо достояние. Благодаря, господин Сер. Е, Госпожо председател, политиката на Европейския съюз към Русия е доста шизофренична. Европейския съюз а, напълно умишлено отказва да има стратегия към Европейския съюз, едновременно с, към Русия, едновременно с това отрича нейните изконни политически традиции. Русия е партньор, от който зависят критични за Европейския съюз доставки. Едновременно с това Европейския съюз непрестанно заплашва връзките си с тази страна. Европейския съюз не прави необходимото, за да уравновеси отношенията си с Русия. Не трябва да, да се водят преговори с Русия като с всяки друга трета страна или да се стремим към натиск на тяхната политика. Трябва да се хармонизира политиката ни с Русия в интерес на общите ни, ни съседи. Политиката на ЕСА трябва да се основава на нашите цели, но също така и на стратегическите ни интереси и на равновесието между силите само с, с морална позиция няма как да се наложим. Трябва да добавим към нея и економическа власт и мощ. Трябва да добавим и друг вид власт и по този начин ще накараме Русия да ни разбере и уважава. Благодаря ви. Благодаря. С това приключва процедурата за спонтанни изказвания. И давам думата на Европейската комисия. Господин Фуле, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Мислех как да обобщя нещата, които чух до момента. Нека в началото да се спра на две важни неща, които казаха колегите. Най-напред. Тази работна група за която се споразумяхме по време на срещата на върха, а именно резултатите от споразумението за асоцииране и неговите последствия за економическите руски интереси. Най-напред Ние не искаме да говорим за руснаците без тяхно присъствие зад гърба им. Това е една обща дискусия. Не става дума за специфичен партньор, за специфична страна. Какво искаме да обсъдим? Русия е загрижена за следното. Като резултата за споразумението за асоцииране и свободна търговия, Съгрижеността е, че европейските продукти ще наводнят пазара на партньорската страна. Партньорската страна ще има споразумение за свободна търговия с Русия и стоките от Русия няма да се радват на такова внимание. Другия резултат, който също бе споменат от руския представител, бе, че ние се опитваме да използваме е, пазарите на нашите партньори, да изп... за да изнасяме нашите стоки в руския пазар и околните страни. Ние се опитахме да обясним ситуацията в, на двустранни начала. Нека обаче кажа съвсем ясно. Ние ще информираме нашите партньори за срещата на върха, за резултатите и за общите консултации. Сега, по отношение на европейския а, износ и внос за и от Русия, ние предприехме мерки, да говорим с руските, руската страна. Вие можете да видите нашите изявления, моето изявление на колегите. Африканският грип по свинете проистича от огнища, които не са на територията на Европейския съюз. Той, чумата по свинете идва от Русия, развива се в Беларус и е, се насочва към Литва. Опитахме се да локализираме точно болестта в някои региони на Литва. Сторихме го съгласно правилата на е СТО, но Русия взе решение – да забрани не само свинско месо от региона, но всъщност забрани вноса от целия Европейски съюз. Естествено, това е диспропорционална мярка е, с огромни последствия за нашата индустрия. 25% от износа на свинско месо отиват за Русия. И ако не намерим решение на този проблем ще помолим за консултация СТО. Уважаеми колеги, трябва да видим на къде ще се развият нещата и какви полуки ще си извади Русия от събитията в Украина и от изявлението на Европейския съюз на тази среща на върха. Ние заставаме за ценностите на отворените економики и демократичните общества. Русия има интерес за сътрудничество с Европейския съюз. Е, Русия има нужда от европейските технологии, инвестиции. А Европейския съюз има интерес от това да подкрепя модернизацията на Русия. Ние искаме да имаме една модерна и успешна Русия. Русия и Европейския съюз са две важни величини, които са взаимозависима. Европейският съюз ясно показа, че би било прекалено рано да се започнат а по-детайлни преговори. Това, което ни трябва е един нов договор между Русия и Европейския съюз с по-голяма съгласуваност на с международни ангажименти и правилата от е, СТО. Само на тази основа Европейския съюз би направил стъпка още по-напред и задълбочил партньорството си с Русия. Това би трябвало да е партньорство, което стъпва на взаимно доверие, на взаимно уважение на двустранни ангажименти и на международните ангажименти. Благодаря, господин Комерцал. С... Сега ще приключиме дебата, като дадем думата от името на съвета на господин Веницелус. Имате думата, господин Веницелус. Благодаря, господин председател. И слушах с голямо внимание изказванията, изказванията на европейските депутати. Трябва да ви кажа, че гръцкото председателство е, уважава всички виждания е, и възгледи, било то географски, политически, идеологически или национални. Наистина този дебат беше много положителен и много е, ползотворен. Пред, гръцкото председателство е, е съгласно с онези, които твърдат, е, че единствения нас и наш избор е да имаме ползотворни и положителни отношения с Русия. Русия не е лесен партньор, но е, Русия е основен стратегически партньор. Не трябва да оставиме Европа от, отново да стане терен на зони на влияния или на разделения. Това би било противно и противопоказно както за Европа, така и за Русия. Важно е да продължиме развитието на отношенията си с Русия, не само в областта на търговията, економиката, разбира се и енергетиката. Разбира се, това е от основно значение. Трябва да се премахнат всички търговски бариери, защото е ясно, че двустранната търговия се развива, има много перспективи за развитието на тази търговия, за разширяване на инвестиционната база, тъй като нашия оп, нашата обща цел е економическия растеж и заетостта. Но има и политически аспект. Не можем да, да разговаряме за партньорство, развитие и така нататък, като затвориме очи и за това, което бе казано и тук в пленарна зала. да, Русия е важен партньор и за бъдещето на Сирия, и на Иран, и на света в нашите двустранни отношения, разбира се, трябва да вземаме предвид и развитието на отношенията между Русия и Съединените щати, включително и отношенията между НАТО и Русия и създаването на съвместен съвет Русия-Съединените щати. Както каза госпожа Мънъм преди малко, трябва да видим каква е добавената стойност в отношенията ни с Русия. Политиката на Европейския съюз прямо Русия, според мене, за сега е като че ли малко по нестойност има по-малко по-малко стойност и по-слаба, отколкото сумата на двустранните отношения между Русия и отделните държави членки. Тоест, добавената стойност ще бъде една единна европейска политика, която да е по-силна и по-масштабна от сумата на отделните политики, особено в енергийния сектор. Разполагаме с различни инструменти, освен търговските. Необходимо е да подпишеме и споразумение, което да бъде по-амбициозно, по-широко обхватно, включително и ново споразумение по визовия режим, което е ориентирано към туризма и в последствие с по-широка насоченост Необходими са много часове дебати относно стратегическата рамка и баланса, който трябва да бъде постигнат. Но тази дискусия днес, тук, тази вечер беше една отправна точка, и тук бяха изразени най- най-различни и интересни възгледи, които аз ще е, предам на Европейския съвет. Благодаря, господин е, председател. Е, сега приключваме дебата по проекто резолюцията, която ще гласуваме утре на обяд. Следващата точка от дневния народ, наред, колеги, е изявление на съвета и на комисията относно предполагаеми действия за отблъскване на плавателни съдове с бежанци